включена в споразуменията за международна търговия. Правата, е, трудовоправните отношения също са важни. Благодаря. Благодаря, госпожо Биердер. сега за една минута давам думата на господин Енан. Благодаря,